Eh, good morning. We have some eh, Добро утро. Днес сме поканили няколко гости, за да поговорим за политиката на сближаване след 2013 година. Започваме с госпожа Ан Софи Паран от AAJ Platform Europe. Благодаря много за поканата, господин председател. Може би трябва да започна с няколко думи относно моята организация, за да може да разберете и следващото ми изказване. Нашата платформа събира над 30 хиляди представители от всички държави членки – ние сме се съсредоточили върху е, застаряващото население е, в изковаването на европейската политика. Става въпрос за 150 милиона възрастни хора на възраст над 50 години. Въпросът за възрастните хора не е свързан само с защитата на техните права и интереси. Ние а, търсим също така решения, които а, са добри за самите възрастни хора, но и за другите поколения, в частност младото поколение, което е поставено под натиск и стрес в момента. Това е за да ви а, представя с две думи подхода, който използваме в нашата мрежа. Няма да навлизам в много технически подробности, защото знам, че в момента водите преговори, правите предложения. За това бих искала само да кажа, че подкрепяме вашия подход и вашия проект. В частност, много ни харесва това, е, че вие поставяте акцента върху необходимостта от насърчаване на по-добро сътрудничество между правителствата. Ние работим с местните органи. Това е част от нашата кампания с оглед подобряването на условията за възрастните хора. Това включва подобряване на условията за хора на всички възрасти, разбира се. Бихме искали да има по-добро сътрудничество и по-добри възможности за подобно сътрудничество на равнищите правителствени равнища. Местните органи ни казват, че се опитват да отговорят на нуждата на съответното население, като се съсредоточават върху различните възрастови групи, но техните действия са ограничени, ако те не получат подкрепа на регионално равнище. Регионално, както и национално равнище. Европейската комисия, Генерална дирекция Employment, организира конференция през юни по въпроса. На тази конференция стана ясно, че държавите които се справят най-добре, са тези, които осигуряват сътрудничество на различно правителствено равнище. Всички са съгласни, че е на лице предизвикателство, на което трябва да се отговори. Демографските промени са такова предизвикателство, също както и климатичните изменения. Повечето от държавите биха искали да се насърчат добрите отношения на правителствено равнище, като всеки прави възможно най-доброто в това отношение. Нашия подход, нашата кампания се подкрепя и от политиката на сближаване и а, съответните фондове. Работим в рамките на партньорството за иновации по отношение на остаряването в добро здраве знаете, че това всъщност е нов начин за осигуряване на партньорство между различните заинтересовани страни. Не само публичните органи, но също така индустрията, гражданското общество като цяло и учените. В рамките на, тази, на този проект ние насърчаваме добрите условия в всички представители на нашата организация, като един от основните ключове въпроси, на които се опитваме да отговорим, е да се създаде европейска харта на равнище кметове с оглед на подобряването на условията на възрастните хора. А относно структурните фондове, дали те трябва да подкрепят нашата идея? Първо, искам да кажа, че Комитета на регионите в рамките на датското председателство изготви становище през май месец и Комитета на регионите също поиска да има а, харта, която да разгледа въпросите за демографските промени. Демографските промени са едно от основните предизвикателства пред регионалните органи. Но въпросът не винаги се отразява по адекватен начин в решенията на национално равнище, т.е. те не са приоритет. Виждам сега някои промени в това отношение, поставя се в по-голяма степен акцента върху това предизвикателство. Ето защо бихме искали да се опитаме да видим дали и вие бихте могли да прегърнете идеята за а, вземането на предвид на живота като цяло, включително и на възрастните хора. Местните органи от своя страна трябва да съчетаят нужди, които на пръв поглед изглеждат а, различни. Необходимо е да се вземе предвид и новаторството, нещо, което е много важно и трябва да бъде засилено на европейско равнище и да не забравяме връзката с околната среда. Има и промяна в рамките на регионалния фонд, в, по смисъла на който се предвиждат инвестиции в това отношение. Считаме, че тези инвестиции могат да се използват от съответните региони за инвестиране с оглед адаптирането на съответната атмосфера и съответните условия към нуждите на по-възрастните хора. Това е което бих искала да подчертая за момента. Няма да навлизам в подробности относно изменението, които вие предлагате, но ако считате, че би било полезно за вас да ви направим конкретни предложения по евентуални изменения, които бихте могли да внесете, може да се обърнете към нас, ще ви ги изпратим. В момента сме много заети с оглед на Европейската година на активно устаряване. Но наистина за нас темата е много важна и наистина се надяваме, че правилата ще бъдат подобрени, така щото съответните инструменти да доведат до най-добрия резултат, като се даде възможност на местните и регионалните органи да развият пълния си потенциал. Разбира се, това трябва да стане с подкрепата на националните органи. Със сигурност обаче местните и регионалните органи трябва да имат право на глас при определянето на приоритетите за финансиране. Благодаря. Благодаря, госпожо Паран. Сега да чуем господин Жулиен Дижол, представител на Housing Europe. Thank you very much, um, chair. Благодаря, господин председател. В своята презентация ще разгледам три елемента – първо ще се спра на тематичните концентрации на съответните емисии и на член 4 от регламента. Ще се спра също и на социалната инфраструктура като начин за борба с бедността, т.е. член 5 от проекто регламента. Ще разгледам и потенциала на развитие на местно равнище с оглед по-нататъчни инвестиции. Това е свързано с регламента за общите разпоредби. И накрая ще се спра на един нерешен въпрос във връзка с инвестициите в социалната сфера. Ние сме федерацията Housing Europe и работим много по въпроса. Защо споделяме тематичната концентрация във връзка с инвестициите в нисковъглеродни емисии? Ще видите на екрана тук една презентация, която ви представя ситуацията в Европа. Необходимо е да имаме обща дефиниция в Европа с оглед предлагането на съответните публични политики. Вече имаме данни и цифри, които идват от Евростат и от тях е видно, че минимум 50 милиона човека не могат да затоплят жилищата си по адекватен начин. Те се намират в крайна бедност, в бедност, тъй като няма достъп до отопление. Ето защо тези хора трябва да получат съответната подкрепа. Втората причина, поради която подкрепяме тази тематична концентрация, е, че енергийната ефективност е най-добрият економически стимул. Разполагаме с нови доказателства относно макроекономическия ефект – от използването на публични инвестиции в тази сфера в сравнение с инвестиране в други сектори. От Cambridge Economics имахме наскоро проучване, което ни дава повече данни в това отношение. Имаме и данни по отношение на а, заетостта. Много а, сгради, които не могат да бъдат подпомогнати, от своя страна ще доведат и до увеличаване на безработицата, така че трябва да се отговори на тази загуба на работни места. И ако комбинирате този елемент с необходимостта от инвестиции, ще видите, че около 60 милиарда евро на година до 2020 година ще се инвестират за постигането на целите на стратегията Европа 2020. Това е по данни на Европейската комисия. Въпросът е спешен, така че наистина се бихме искали да подкрепим изцяло член 4 от регламента. Член четвърти, разбира се, не означава, че регионите са задължени да инвестират в жилищния фонд. Просто жилищния фонд трябва да бъде приоритет с оглед на разходната ефективност при инвестициите. На второ място. Значението на член пети от регламента и инвестициите. Имаше някои критики от заинтересованите страна, страни, извинете, относно тези многобройни приоритети. Считаме обаче, че подхода на Европейската комисия, който е подкрепен от Европейския парламент, е последователен. Ако погледнете данните относно жилищата, ще видите, че има различни възможности. Енергийна ефективност, а, реновиране на а, градската инфраструктура и така нататък. Ан Суфи също упомена нещо във връзка с изменение член 5, параграф 9. По този начин ще се даде възможност за инвестиции в социални инфраструктури. Имаме различни приоритети. Защо? Защото се разглеждат различни проекти. Ако искаме обаче да се съсредоточим върху инвестирането в социалните жилища, аз бих искал да се спра на още нещо. Това е добър начин да се справим с бедността. Ако погледнете а, размера на доходите на наймателите във Франция, ще видите, че през 2006 година хората по-голямата част отделят от доходите си за плащането на найема. Така че ако искате да се преборите с бедността, трябва да направите нещо по въпроса за социалните жилища. И един последователен начин за това са именно инвестициите. Той ще ни позволи да постигнем и целите на стратегията Европа 2020. Относно потенциала на местните и интегрирани инструменти за развитие. Знаем какви са а, приоритетите в пакета за сближаване. Първо, трябва да се признае, че на регионално равнище е необходимо да се предприемат интегрирани действия. Това се отнася и а, до политиката по изменение на климата. Ще видите тук една графика, която ни показва, че енергийно ефективните жилища са само част от целия пъзъл. Ако искате да се справите обаче с въпроса за ниските, с ниските доходи, то тогава трябва да разгледате въпроса за доброто здраве и така нататък. Този интегриран подход е доста спорен на местно равнище и на регионално равнище. Но разработването на инструменти за развитие ще позволи да се е, включат и заинтересованите страни. Много неща могат да бъдат подобрени. Харесвани тук, че имаме препратка към член 28 до 32 от проекто регламента, както и съответния член за ITI. Подкрепяме измененията на Европейския парламент, които засилват ролята на партньорите на заинтересованите страни на всички равнища на вземане на решение, включително и по отношение на приемането на критерии за стратегията. Европейската комисия преклено много разчита на държавите членки, а ние считаме, че не трябва да има преждевременно определяне на регионалните а, политики и стратегии. Необходимо е да се предостави достатъчно време на местните регионални органи, за да изготвят съответния план. Подкрепяме и изменението на парламента за засилване на ролята на контролните органи. Това също е много важно на местно равнище. Бих искал да ви дам два примера за потенциалното развитие на ITI в контекста на социалните жилища. Възможно е на местно равнище собствените на е, жилища да помогнат за социалните жилища, като се използва фонда за регионално развитие – Същото се отнася и до различните квартали. Така, например, може да има на местно равнище може да има насърчаване на ITI, което от своя страна ще има голямо влияние. Така или иначе, собствениците на жилища ще играят важна роля. И в заключение, един много важен въпрос – който е не само важен за сметната палата. Съществуват ли доказателства за това, че ще се стигне до подобрения? И а, нуждаем ли се от намеса на Европейския съюз? На първата част от този въпрос нашия отговорът е следния. Считаме, че отговорът е да, но е много сложно да се измери социалното влияние на политиката на сближаване. Това означава да се вземат предвид и спестените разходи. Ние считаме, че контролните органи, Европейската комисия трябва да разчитат на работата на местните оператори. Това означава, че трябва да имаме минимален брой показатели на европейско равнище, които трябва да бъдат подкрепени от показатели, които се развиват от заинтересованите страна, страни извинете, на местно равнище. Не може да имаме едни и същи показатели на европейско равнище, които да отразяват социалното влияние. На втората част на въпроса, необходима ли е намеса на ЕС? Имаме простичък отговор на този въпрос – който можем да излечем от различните европейски проекти и проучвания. Имаше а, едно доказателство в това отношение, а именно, че се подобрява управлението на проектите чрез насърчаване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни. Това е много добро доказателство за добавената стойност на Европейския съюз, защото без Европейския съюз подобно сътрудничество нямаше да може да съществува. Така че имаме простичък отговор на втората част на въпроса и това е именно този, който ви дадох. Благодаря ви и ще ви съпътстваме в рамките на тежките преговори, в които ви пожелаваме успех. Благодаря, господин Гион думата има господин Франсис Гинон, който представлява Световният фонд за защита на природата. Благодаря ви. Ние работим по въпросите за опазване на околната среда вече повече от 10 години. Искам да почертая, четири приоритета, които ние препоръчваме на Европейски парламент. Ще си изкажа от името на 7 водещи неправителствени организации, т.е не представлявам само WWF, но редица водещи екологични организации. Сметаме, че има някои водещи елементи, за да се гарантира по-добра структура и последователност на европейската политика по сближаване до 2020 година за създаване на зелени работни места, подобряване живота на гражданите и постигане на целите на Европа 2020 година. Два приоритетите са свързани с правата, а два са свързани с прилагането на самата политика по сближаването. Първо относно политиката, целта е да се подобри тематичното съсредоточаване към по-низко въглеродна економика и да се подобри екологичната оценка на програмите и проектите. Второто е подобряване на тематичните приоритети, свързани с опазване на околната среда и енергетиката въпрос, който става все по-важен. И също така защитаване на биологичното разнообразие и екосистемите. Тези мерки трябва да бъдат по-видими в рамките на политиката по сближаване. Бедна точка на прилагането, най-важно е да се подобри съсредоточаването върху резултатите чрез предварителното условие от една страна и от друга страна чрез адекватна оценка за постиженията чрез конкретни цели. Целта е много важна, за да се подобрят резултатите, които постига политиката по притежаването. Вторият приоритет е гарантиране на добри партньорства на всички равнища. И за целта трябва да се приеме Европейски етичен кодекс. В това отношение подкрепяме предложението на парламента. разгледаме различните регламенти, по които работим, т.е. регламента за общите разпоредби, разпоредбите за регламент за фонда за регионално развитие и кохезионния фонд. Относно първият регламент, държим биологичното разнообразие да бъде по-видимо в член 8, посветен на околната среда. Защото стигаме до изхода, че на местно равнище някои от управляващите органи отказват да инвестират в екосистемите и биологичното разнообразие, ако тази цел не е заложена изрично в регламента. И на второ място, в общите разпоредби трябва да се съсредоточим върху климата и ние подкрепяме измененията, предложени от парламента. Като една от тях цели по-добра екологична оценка на програмите – по член 48, посветен на оценките на програмите. И на второ място оценката на големите проекти върху биологичното разнообразие, членове 90 и 81 и 91, като те са жизненно важни за подобряване качеството на програмите, за да гарантираме, че те се осъществяват в по-добра рамка. Ще избегнем някои много скъпи и ненужни проекти. И разбира се, всички проекти по политиката по сближаване ще дадат по-добри резултати. Тук може важен елемент е партньорството. Ангажирали сме се да окажем натиск и върху държавите членки, тъй като на място колегите ни са много наясни колко е трудно да вземат участие в изготвянето на програмите и публикувахме едно писмо, което беше подписано от 42 институции, организации на гражданското общество, федерации на предприемачи, федерации, занимаващи се с предоставяне на жилища, неправителствени организации и много други. И всички те са за по-силен принцип на партньорство, както и задължаващ Европейския етичен кодекс. Но ако се надявам парламента да не отстъпи пред съвета, който в момента се опитва да ослаби този принцип. Според нас принципа на партньорство е жизненно важен, за да се гарантира по-добро качество на програмите по сближаване и по-добро разпределение на собствеността на проектите, което ще засили ефективността и резултатите на политиката по сближаване. И това е изключително важно в контекста на бюджетните трудности. А сега, ако преминем към регламента за Европейския фонд за регионално развитие, основното предизвикателство тук е свързано с климата и енергетиката. По отношение на климата подкрепяме изключително много инвестициите в нисковъглеродни технологии. Според нас много важно значение са и програмите за засилване на енергийната ефективност. Те намаляват количеството на използваната потреба, намаляват сметките за потребителите и за бизнеса, но също така намаляват и вноса на енергия, който е все по-скъп за Европейския съюз. Те също така насърчават създаването на зелени работни места и като цяло благосъстоянието на гражданите. Ето защо смятаме, че инвестициите в енергийния сектор, особено в областта на строителството, са печеливши за всички тематично съсредоточаване върху въглерода, който се насочва върху инвестициите по енергоспестяване, ще има много добри много добро въздействие за Европа като цяло. Направихме получване на въздействието на този вид проекти. Беше направено от една фундация, която се занимава с специфични изчисления в тази област. И те стигнаха до извода, че този вид че по принцип кохезионните фондове създават 17 000 работни места с 1 милиард, а ако също този милиард се инвестира в енергийна ефективност на в сградите, ще доведе до 26 000 работни места, което е 33% повече. Тоест ясно е, че има значително увеличаване на създаването на работни места, ако целите и програмите на кохезионната политика се съсредоточат върху него спесяването в сектора на строителството. И накрая подчертаваме предложението на парламента поне 22% от а, фонда да, да се насочат към енергоефективност и нисковъглеродни мерки в развитите и междинните региони и 12% в по-слабо развитите региони. И действительно, парламента не трябва да отстъпва от тази си позиция. Втория по отношение на климата е, отстъп, е отказването от много високо въглеродните сектори. И тук ние предпочитаме държавите членки да имат възможност да си изберат тематичните цели, които да влязат в тематичното съсредоточаване. Защото ние си притесняваме, че къде са държави членки ще изберат тематичната цел, свързана с транспорта, което означава отново масивни инвестиции в сухопътния транспорт. А по този начин гражданите се осъждат на високовъглероден транспорт и високовъглеродни технологии за десетилетия наред, тъй като ясно, че една подобна инфраструктура няма как да бъде премахната за няколко години. И последната цел, свързана с климата, е свързана с изкопаемите горива. Парламентът и комисията с право се отказаха от субсидиите за този вид горива в рамките на политиката по сближаване и ние сме съгласни с тази идея. Те субсидират ВИ и енергийна ефективност. Но както виждате, отново тук мерките не са достатъчни, и се надяваме, че в рамките на тристранните преговори парламента и комисията ще се противопоставят на субсидиите за природен газ, които надали ще платят и ще върнат направените инвестиции. Другите въпроси, свързани с фонда за регионално развитие относно биологичната разнообразност, според нас имаше много полезни изменения, внесени от парламента, чрез които се гарантира, че екоинновациите се намират в обратното поле на Фонда за регионално развитие, както и възстановяването на биологичното разнообразие и опазването на екосистемите. И последният елемент, свързан с Фонда за регионално развитие, е свързан с екологичните цели и изчисляването им. и направихме списък с редица екологични показатели, които според нас трябва да бъде включен в рамките на Фонда за регионално развитие. Според нас тези показатели са важен инструмент, за да измерим действително важното в рамките на инвестициите в политиката по сближаване. И би било уместно също така да си поставим конкретни цели, за да знаем за какво харчим парите в политиката по сближаване и за да постигнем чрез тези инвестиции целите на Европа 2020. И накрая няколко думи за регламента за Кохизионния фонд. Първият ми коментар е свързан с биологичното разнообразие и запасите от риба. Имаше предложение инвестициите по Натура 2000. Както знаете сигурно, това е кръгълният камък на политиката в областта на биологичното разнообразие на Европейския съюз. Ето защо е съвсем разумно да започнем да инвестираме в биоразнообразието въз основа на Натура 2000 и не искаме това да се разпише черно на бяло в регламента. И накрая, регламента за Кохизионния фонд също е насочен към конкретни резултати, т.е. отново ни трябват конкретни екологични цели и показатели, за да гарантираме, че програмите имат конкретни цели, включително и цели, цели свързани с климата, всеки път, когато това се налага. И също така трябва да има начини за измерване на резултата от тези политики по различни показатели, включително и екологични показатели. Благодаря, господин Годино. Господин Петър Беркович от Европейската комисия, искате ли да вземете думата? Благодаря ви. Да, само няколко мисли, общи размисли по ролята на неправителствените е, организации и предложенията, които можем да вземем в рамките на тристранните срещи. Целта е да засилим ефективността на политиката на сближаване и да я обвържем с стратегията Европа 2020 година, цел, която беше вече спомената. Бяхме предложили различни инструменти, механизми, условия и партньорство защото от това зависи доброто управление. Но, както казах в самото начало, най-важното е да парите да се разходват по най-рационалния начин. Знаете, че имаше критики към е, процеса, е, породен след влизането сила на Лисабонския договор, а именно, че не са достатъчно обвързани е, външни партньори от типа на НПО. Има един кодекс на поведение, който е много важен за определенето на минимални изисквания и добра практика. Друг важен елемент е развитието на местно равнище и използване на, интегрирано използване на средствата от фондовете, така, е, фактори, участници на местно равнище да могат да се включат в използването на средствата. Европейска трябва по-добре да се използват средствата от фонд за регионално развитие и социалния фонд е, за е, установяване на равенство и борба срещу дискриминацията. И всичко това не трябва да остава само на думи, трябва да залегне в конкретните програми и затова се нуждаем от е, опит. И много често този опит не е в официалния публичен сектор, а в, в рамките на неправителствени организации и други структури. За това трябва да мобилизираме максимално широки е, познания. Бяха цитирани различни области, където НПО могат да играят е, потенциална роля в постигането на нашите път приоритети. Напълно споделям казаното, но искам да подчертая няколко е, важни елемента. Бедността и при- социалното приобщаване. В тази е, област има е, доста ефикасни механизми, няма да ги изброявам. Имаме специален механизъм за борба с бедността, който може да бъде ползван от държавите членки и според нас е много полезен Разполагаме и с много ресурси за постигане на енергийна ефективност, особено в жилищния фонд. За... И това ще ни позволи да постигнем целите и предимствата, които изброихте. И друг важен елемент, предложен от парламента, който комисията приветства, това е наблягането на демографските промени. Има и друг важен въпрос и ние сътрудничим с парламента под... в тази област. Това е участието, партньорството а, с, с трите институции по времето на тристранните срещи. И в това отношение неправителствените организации могат да, да играят много важна роля, да бъдат при, приобщавани редовно. Благодаря, господин Беркович. Сега давам думата на координаторите на политическите групи. Кой иска думата? Благодаря на ораторите за изложенията. Смятам, че трябва да вземем под внимание цялата информация, която те ни предоставиха. Различните политически групи ще отчетат това, което чухме helpful to have... Uh, Имам един общ въпрос към тримата оратори. Много е важно да има споразумение, надявам се това да стане скоро, по законодателните текстове, различните регламенти, но а, за, за сега първите договори за партньорство в момента се подготвят в повечето страни. И първия или вече съществуват първи или втори проект за текстове. Въпросът ми е следният. Членовете на вашите организации и вашите партньори в различните страни включват ли се в подготовката на тези договори? 2014 чука на вратата и ако искате да подходите по различен начин, трябва да започнете от доста на много ранен етап. Партньори ли сте на публичните власти, на местно, регионално и национално равнище? Вие се занимавате, ето едната организация с енергийната ефективност на сградния фонд, другата за активно трета възраст, дали е, участието и партньорството с публичния сектор е реалност или трябва да се работи още? И втори въпрос. Каква е, е връзката между вашата дейност и плана за действие, е, активно устаряване? Смятате ли, че е, може да се направи. Има връзка между е, европейската дейност и, и вашата дейност. И, и преговаряте ли с тези, които взимат решение в това отношение на национално и регионално равнище? Как става на практика сътрудничеството? Вие изложихте много сериозни е, аргументи и сте внесли много важни изменения. Благодаря, господин Ван Нистелрой.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 е, гледища по един и същи документ. Ние редовно получаваме вашите предложения по документите, не само тези, които е, в момента сме ви предоставили, а всичко, което обсъждаме тук. Получих стотици предложения за изменения е, във връзка с политиката на сближаване, която в момента обсъждаме за следващия програмен период. Имам два въпроса. А, първо, искам да ви кажа, че а, приветствам а, платформата за активно остаряване. Получих много интересни становища. Имаше, има едно становище за а, ролята на жените и се надявам да продължи сътрудничеството ни за бъдеще. Приветствам също и е, е, е, сегашното изложение и ще се радвам, ако ни го изпратите в е, електронен вид, защото е друго човек да го има черно на бяло. Ще ви бъда много благодарна. социалните жилища, това е един въпрос, който засяга пряко местните и регионалните власти. Имаме много проблеми с енергийната ефективност, сградния фонд. Тази година в нашата комисия много често го обсъжда и трябва наистина да подобрим европейското законодателство в тази е област и да обвържем по-тясно местните и регионалните власти. Смятам, че в крайна сметка всички сме. We were, uh, we were discussing here in Reggio all the time всички сме ангажирани с тази дейност. Благодаря, госпожо Клева. Госпожа Шрадер. Благодаря. А, искам да направя три коментара. Госпожо Приран, ви казахте, че е ние се нуждаем от по-добро управление. Това е вярно, но ние в момента договаряме един законодателен текст, а дори приключихме преговорите и ако искате да продължим, дискусията мога да ви кажа, че сега вече след преговорите могат да се насят само дребни технически промени. Разбира се, ще има и политически обяснения по тези технически поправки. Тоест, аз смятам, че най-добре ще бъде вие да не правите обща декларация а да кажете конкретно какво трябва да се направи, за да имаме по-добро управление. Имам един въпрос към Световния фонд за дивата природа, господин Годино. Вие е, сте написали писмо до, към държавите членки, но е, ако съдя по резултатите от тристранните ни срещи, има чувство, че това писмо не е получено. Може би някъде по пътя се е загубило. Е, имаше. Е, пак тук искам да спомена тези дребни технически промени, които могат да бъдат направени в тристранните срещи. Мисля, че все още има време да изпратите отново това писмо към е, този, който, към, което, към, към когото е предназначено на кипърското председателство, защото ме е страх, че то не е стигнало при този, който трябва да, прочете, да го прочете. А, нисковъглеродната економика, квотите и прочие – за парламента е, е важно не само да се направят економии в жилищния фонд, а да, да разширим нисковъглеродната економика във всички останали сектори. Разбира се, държавите членки могат да решат да използват това само за сградния фонд. Вярно е, че е необходимо да се постигне енергийна ефективност на сградите, но трябва да се работи и в другите области. Това обаче се решава на национално равнище. И въпросът ми е как партньорите ни, не ПО-тата, смятат, че при планирането те могат да се включат в усилията така че да изиграят реално влияние върху вземането на важни решения днес и в бъдеще, там където се взимат решенията, и как това участие да бъде систематично – как смятате, че партньорите могат да ни предоставят важните си компетенции? Благодаря, госпожо Шрадер. Господин Олбрихт. Благодаря, господин председател. Човек винаги се пита дали не е твърде късно вече да включваме партньорите – това сътрудничество и трябва ли те да участват в дебатите, в преговорите? Ние знаем какво беше първоначалното предложение. Знаем, че неправителствените организации следят отблизо всички документи, които се обсъждат, следят преобладаващите становища в различните комисии. и показват какво не трябва да се повтаря, какво не трябва да се прави и какво трябва да се подобри на последния етап. Много често те са дори да по-добре подготвени от някой от нас, защото работят по текстовете и, и, и разглеждат подробностите, не само искат да изпратят политическо послание. И при всяка дискусия с, пар... с партньорите сме получавали ценни идеи, особено по финансирането чрез фонда за регионално развитие. Най-общо казано, трябва да кажа, че от самото начало сме се опитвали да имаме тематични цели в рамките на демокрацията. Но в тематичните цели мисля, че демографската, примерно демографското развитие не е залегнало като цел. В началото имахме подобна цел, но сега мисля, че тя някъде отпадна. Демографията вече не е сред тематичните цели и е твърде късно да се връщаме да променяме това. Имаше дискусия, разбира се, по тази тема. Не разбрах много добре какво е предложението на а, платформата за активно устояване. H платформ. Не разбрах как структурната политика ще а, укрепи тази платформа. Що се отнася до Световния фонд за дивата природа, ние не веднъж сме обсъждали обхвата или целите на тази организация и споделяме ред от тях, както и енергийната ефективност. Както каза Елизабет Шродер, жилищното Не се чува нищо без микрофон. Елизабет Шрадър се намесва. Аз казах само, че в тази област държавите членки взимат решения. Дали да наблегнат на, само на жилищното строителство или да включат и други сфери, ние не можем да им повлияем. Вижте, аз не искам да бъда политически коректен, но държавите членки не са малумни. Те много добре знаят кое е полезно. Е, енергийната ефективност на сградите е една бърза, е, е, бързо възвръщаема инвестиция. И когато става въпрос за използване на средства от кохезионните фондове, естествено, че ще предпочитат това. Плюс това ние намалихме минималните прагове. В някои страни се мина от 6 до 15, до 22, т.е. има прогрес, има напредък. Поставя се и, разбира се, и въпроса за енергийната ефективност на транспорта. Така че имаме на първо място енергийна ефективност на жилищата, публичните сгради. А, сега в работната група по урбанистичните въпроси, преди да свършат преговорите, трябва да поискаме а, ясно обяснение от комисията как стои въпроса с държавните помощи за енергийна ефективност на частните сгради. Трябва да получим пояснение и се надявам, че ще организираме това скоро време. по отношение на а, природния газ, там нещата стоят а, различно. Комисията иска да а, този въпрос да отпадне за момента. Но някои държави членки искат отново да се върне на масата въпроса с природния газ. Може би, ако това становище надале, текста ще се върне в комисията. А по отношение на тематичните цели и тези по член 5, мисля, че е, те трябва да бъдат подсилени и енергийната ефективност има място в този регламент. От месеци полагаме усилия да има тематична приоритетна цел за сградния фонд, за дефиниция на жилищния фонд. Има проблеми с дефинициите, какво е жилище, социално жилище. И за да може всичко това да залегне в регламент. По отношение на показателите, мисля, че е, те са те имат съществено значение за оценка на ефективност, ефективните действия на политиците. но това трябва да се определи не с законодателен акт, а с делегирани или а, изпъл... актове за прилагане. Всъщност показателите за резултати не могат да фигурират в законодателните текстове, в правни текстове. Имаме такива показатели за Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие, но тези показатели са твърде общи и нямат а, нищо общо с регламент. И аз като докладчик в рамките на преговорите ще се опитам да обясня, че това не трябва да фигурира в текста. Защото законодателите не могат да преговарят по показателите. Това е технически въпрос и трябва да фигурира в делегирани актове. Това е. е благодаря. Благодаря, господин е, Албрих. Още трима. И след това давам думата на експерти. Have to finish. So, Mr. Bostinaro, please take the floor. Thank you very much. After most of the importance... Господин Бощинаро, благодаря, господин председател. Много важни елементи вече бяха упоменати от а, уважаемите колеги. Мога само да се присъединя към благодарността за отличното сътрудничество, а, в което работихме през целия този процес по изготвяне на проекто доклада. Благодаря на представителите на гражданското общество. Сега бих искал да се спра само на енергоефективността в жилищния фонд. Когато говорим за ползите, за околната среда, за намаляване на въглеродните емисии, за екологосъобразни места и така нататък, считам, че това са най-добрите доводи за подобен регламент. Ето защо съм наистина благодарен и аз говоря от името на общностите и регионите. Възползвам се от тази възможност, за да предам посланието на комисията и на съвета. Необходимо е да разглеждаме енергийната ефективност в тясна връзка с отоплението. Да, нуждаем се от намаляване на въглеродните емисии, но трябва да прилагаме интегриран подход. Тоест, енергийна ефективност и отопление за населените места. Знаем, че неправителствените организации изиграха важна роля и е още по-важно всички да работим заедно, за да убедим съвета по въпросите, по които сме на различни становища. Благодаря за отличното сътрудничество. Благодаря ви също така и за това, че успяхме да вмъкнем разпоредби във връзка с Натура 2000. Това се дължи на тяхното сътрудничество. Благодаря, господин Бощар, господин Власък. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям това, което вече беше казано. Благодаря за сътрудничеството. Аз от своя опит бих искала да кажа, че сътрудничеството ни се основава на добри контакти – не става въпрос само за преговори между нас, но и за отношенията между отделните групи и така нататък. Бих искал да се върна на въпроса, повдигнат от колегата в началото. Какви проблеми срещате точно? На какво равнище считате, че не получавате адекватна реакция? на местно равнище, регионално или национално. Струва ми се, че се нуждаем от консенсус на всяко едно равнище. От собствен опит знам, че е много важно да имаме консенсус по всички аспекти. Това е основата. Затова, моля ви, кажете къде точно е ситуиран проблема. На второ място бих искал да се спра на транспорта. Считам, че много държави трябва да инвестират в транспорта. Но от гледна точка на околната среда се нуждаем от екологосъобразен транспорт. Необходимо е да се инвестира в този въпрос, защото той е от основно значение за градовете – Необходимо е да сме сигурни, че това, за което се борим, се подкрепя от всички организации и общини. Да, нуждаем се от транспорт, но той трябва да бъде екологосъобразен и устойчив. Благодаря. Благодаря, господин Власа, господин Мариза. Благодаря. Няколко коментара по чуто от Себастьян Година от Световния фонд за дивата природа – когато получих първоначалното предложение на комисията за общия регламент, трябва да призная, че не бях изненадан. Там, въпреки всички противоречия и непоследователности, които изтъкнахте, все пак се отчитаха и въпросите, свързани с изменението на климата. Това се правеше както с оглед на смягчаването на ефекта, така и с оглед на регулирането. Но, що се отнася до залозите в областта на биоразнообразието, трябва да признаем, че в това отношение имаше доста пропуски. Очевидни пропуски, които Европейския парламент се опита да запълни. В това отношение бих искал да кажа, че нашата парламентарна комисия, както и участващите в триалога, изиграха изцяло своята роля. Вие подчертахте текста на член 8 и хоризонталните принципи, а именно там се казва, че Европейския извинете, благодаря на Европейския парламент бяха внесени разпоредбите за биоразнообразието, за това ги имаме днес там. Друг пропуск по отношение на тематичните цели. Това е много красноречиво, защото в предложението на комисията се, по, се казва да се насърчи борбата с изменението на климата, превенцията и управлението на рисковете, да се защити околната среда, да се насърчи точка. Комисията спира до тук, като изцяло забравя въпроса за биоразнообразието. Тъй като имаме представител на комисията тук, бих искала да му напомня, че навлязохме в шестата вълна от изчезващи видове така че Европейската комисия трябва да отчита биоразнообразието в същата степен, в която отчита и изменението на климата. Това също трябва да бъде разгледано през призмата на смягчаването и адаптирането. Благодаря. So you have a lot of questions and uh, you take the floor. Доста са въпросите. Имате думата. Започваме с господин Годино. Благодаря за всички направени коментари и зададените въпроси. Ще отговоря на два от въпросите. Единият е свързан с принципа на партньорство и вторият е свързан с околната среда и климата. Благодаря на госпожа Шватер за коментари, че писмото ни се е загубило някъде по пътя от е, Брюксел до държавите членки. Всъщност ни изпратихме партньор, писмото си до министрите, отговарящи за политиката по сближаване на всички държави членки. И както може да си представите, не се ограничихме само до изпращането на едно писмо до държавите членки. Вече повече от година сме в контакт с редица държави членки с цел подкрепа на принципа на партньорство. Проведохме редица срещи в, на място държавите членки тук в Брюксел. Имахме директни връзки с Германия, Румъния, Бългия, Полша, Чехия, Италия, Гърция, Словения, Словакия. Сигурно пропускам много други тук. Така че, действително, полагаме много усилия по въпроса за принципа на партньорство на различни срещи, двустранни и многостранни. Както знаете, редица правителства се противопоставят в частност на задължаващият кодекс на поведението тъй като те искат да имат пълна свобода при прилагането на принципа за партньорство. Обсъдихме с редица държави членки някои от споменатите от тях проблеми, а именно под програмите конституционни или институционни пречки пред възможността Европейски съюз да определя добрите принципи за управление на национално равнище. По въпрос на господин Власък, според колегите ни на място, основният проблем, с който се сблъскваме в момента при партньорствата, си остават на национално равнище. Има много държави членки, които не искат да отворят вратата си, при, когато ние се обръщаме към тях и не ни обясняват как точно изготвят бъдещите споразумения за партньорство и оперативни програми. В някои държави членки и до момента не сме наясно какъв точно е процеса, кога точно ще бъдат изслушани НПО, кога ще можем да изпратим нашите препоръки и коментари. Така че, както виждате, положението все още е много сложно, в частност в държавите от Източна Европа. Трудно е да се обсъждат тези споразумения за партньорство и оперативните програми, които са част от политиката по сближаване. Аз сме наясно, че по-голямата част от държавите членки вече са започнали работа по изготвяне на бъдещите си предложения. Така че, както виждате, трябва да има равнопоставеност, трябва да се определи някакъв минимум от задължения за държавите членки и тези задължения трябва да са за допускане до участие на останалите партньори в процеса на изготвяне на програмите. Това все още не се е случило и затова ние настояваме за този задължаващ кодекс на поведение на европейско равнище, за да се гарантира това, тази равнопоставеност, която липсва в момента. На места в много държави членки всъщност установихме наличието на добри практики, и изготвихме препоръките си въз основа на тези добри практики Имаме редица документи, които мога да изпратя на членовете на Комисията по регионално развитие, тъй като изготвихме конкретни предложения въз основа на нашия опит на място. По въпроса за фонда за регионално развитие искам да кажа няколко думи за инвестициите по изкуп... изкупаеми горива, които спомена господин Обрехт. Въпросът действително е много деликатен. Деликатен е дали трябва да продължи субсидирането на този вид горива в Европа. Имаше много голям, много голям дебат в вашата комисия при изготвянето и в крайна сметка имаше два <clears throat> имаше два фронта, които се противопоставиха и в крайна сметка вие решихте да не се субсидират повече изкопаемите горива. И ние подкрепяме това решение по редица причини. Първо, на международно равнище Европа е поела редица ангажименти и подкрепя редица изказвания за необходимостта постепенно да се откажем от вредните изкопаеми горива. Такива изявления се правят на равнището на g 20 в ООН е, в рамките на конференцията по измененията в климата. Така че би било пълна липса на последователност да се прилагат субсидии на, на европейско равнище и това ще не вреди на авторитета на Европейския съюз. На второ място, в момента, според нашата оценка, ще има два основни етапа на инвестиции в природния газ през едното десетилетие в Европейския съюз, което може би ще намали инвестициите за ВИ и енергийната ефективност. Така че притесненията ни тук са не толкова с целите за 2020, а целите за 2050 година, защото ако инвестираме в инфраструктура за природния газ, ще трябва да използваме тази инфраструктура, тъй като предприятията искат да я използват и да я използват ефикасно. И ако изградим прекалено много инфраструктура за природен газ, по този начин ще а, навредим на възможностите за развитие на ВИ като альтернатива на природния газ. И това действително ще повлияе на постигането на целите ни за 2050 година. И на трето място е въпросът за работните места създаването на инфраструктура за газ създава много ограничен брой работни места в Европейския съюз, разлика от ВИ и енергийната ефективност. Ако се изгражда ако се инвестира в устойчиви енергийни източници, то тогава се инвестира и в устойчиви работни места на местно равнище. И на последно място продължават да съществуват субсидии само от 1 милиард и то най-вече в Полша. Но Полша се ползваше от много голям, много силен тласък на економическото развитие през последните 10 години. Ето защо, ако Полша действително иска да инвестира този 1 милиард в природния газ, Полша е напълно способна да го направи сама, без да разчита на субсидии, идващи от политиката по сближаване с тази цел. Затова и смятаме, че субсидиите по отношение на енергетиката може по-успешно да се инвестират в ВИ и в енергийна ефективност. Те ще са в полза на всеки един регион и всяка държава, членка на Европейския съюз. Благодаря, господин Годино. Годино. Думата има госпожа Паран от H Platform Europe. Благодаря ви. Ще се съдоча на някои от въпросите, не на всички, в частност на въпросите, разбира се, които бяха зададени към H Platform. В началото а, се ограничих в изказването си, защото знам, че вече обсъждаме детайлите на предложението и затова се спрях на основните приоритети, които искаме да се заложат в този нов подход. Затова и се съсредоточих върху начинът, по който програмите трябва да бъдат организирани и как трябва да се а, гарантира подхода на партньорство. Именно тук ние виждаме истинска европейска добавена стойност и това трябва допълнително да бъде подчертано. Трябва да се стремим към подобряване на ефективността и постигане на оптимални резултати за гражданите. За нас това е най-важното. И всички инструменти трябва също така да насърчават на различните мащаби на програмите. Има много мащабни проекти, които имат, както има и местни а, инициативи за справяне с а, конкретни местни проблеми. Но за момента няма възможност за обединяване на тези инициативи в а, по-голям мащаб и за целта ние предлагаме да се използва политиката по сближаване. Затова и ние направихме тази идея, това предложение да се създаде на структура на европейско равнище, която даде възможност на всички заинтересовани страни да установят контакт помежду си, да си извадят полуките от грешките, както и от добрият опит и най-вече от добрите резултати, постигнати на различни мащаба в Европа по отношение на финансовата стабилност – както и по отношение на възвръщаемостта и постигането на заложените социални и екологични цели. В нашия конкретен сектор, именно демографските изменения, получихме много добри резултати на ам, заключенията на съвета ЕПСКО през декември, където се засилва ролята на регионалните е, де, действащи лица като знаете, работим в партньорство и с Комитета на регионите, който произовава политиката по сближаване да насърчава различните партньори на место равнище да се справят с демографските предизвикателства. А това от своя страна е свързано с някои много важни други инициативи, като партньорството за социална иновация, също така виждаме се повече засилване на партньорства за подобряване на околната среда за възрастни хора. Има над 100 региона и органи на местните власти, които работят в тази насока. Също така е важна работата в рамките на EIT и мерките за насърчаване на активното старяване. Това са много важни елементи и е много важно да имаме структура, която да гарантира управлението, подобна структурата в областта на енергетиката. Тя трябва да работи и в тясно сътрудничество с е, организацията отговаряща за енергетиката, както и с а, програмата за интелигентни градове. Вече имам предложение за свързване на тези две инициативи и това ще ни доведе, наистина ще ни даде възможност да увеличим мащаба на всички инициативи в областта на демографските изменения. На национално равнище не винаги се работи лесно с държавните органи, но на местно равнище действително постигаме много добри резултати. Някои държави членки решиха да започнат национални програми в подкрепа на усилите, които се полагат на местно и регионално равнище. И тук мога да цитирам Финландия, Ирландия. Министърът само преди седмица обяви, че ще започне положителна стратегия за насърчаване на областите, които работят за подобряване на условията за възрастни хора. Франция, където също се работи за подобряване на, окол... на средата за различните възрасти. Отново се предвижда с, съсключаване на местно регионално равнище. Полша и Португалия също работят по подробни проекти. И ние бихме искали тези държави членки да служат за пример за това какво трябва да се направи, за да се свършат различните равнища на управление, а именно това липсва, както вече подчертах. Правителството трябва да даде възможност за осъществяване на тази връзка и трябва да гарантира по-добро съгласуваност в рамките на политиката по сближаване между местно, регионално и национално равнище. А именно това липсва за момента и се надяваме то да се подобри за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, госпожа, госпожо Паран. Остават ни още 5 минути, за да чуем още двама експерти. Господин Дион. Ще бъда кратък на въпроса за партньорството. Какво се случва в момента на терена? Държавите членки изготвят проекто споразумение за партньорство с много заинтересовани страни. За съжаление, няма много хора от жилищния сектор. Ние сме представени в много държави, а имаме само два успешни опита за приобщаването и на социалните асоциации към изготвянето на проекта. Така че това е а, действителността. Ако нямаме задължение, което да проистича от регламента, ще е много трудно за хората, които представляват социалния сектор или сектора на околната среда, да участват в изготвянето на споразумението за партньорство. Необходимо е да поговорим с а, заинтересовани страни от а, сектора на научната и развойна дейност, както и с местните органи. Това е добра идея, но не е достатъчно. И това е в отговор на а, госпожа Шрьодер. Член 5 от регламента с общите разпоредби от версията на компромисното предложение на председателството е незадоволителен. Трябва да продължим да работим по въпроса за партньорството и аз упоменах това в изказването си. Ако прочетете съответната разпоредба за развитието на местно равнище, ще видите, че решението на председателството е да се разчита на държавите членки при определянето на критериите за стратегии. Същото се отнася и до комитета за подбор. За нас това обаче не е достатъчно. Трябва да се включат и партньорите на тези равнища. Измененията на парламента именно за това са толкова важни, защото ще подобрят компромисното предложение на председателството. Така че мисля, че нещата са ясни в това отношение. И накрая, в отговор на господин Олбрихт, и казаното по показателите. Може би не съм бил достатъчно, достатъчно ясен, но ние не подкрепяме идеята тези показатели да бъдат вписани в правния акт. Бихме искали те да фигурират в делегиран акт. Съвсем не искаме показателите да бъдат включени в законодателството. В момента а, нещата стоят по този начин а, за социалния аспект. Трудно е да се приеме социалното измерение в рамките на инвестициите. Именно за това се нуждаем от тези показатели, но те трябва да бъдат включени в друг вид законодателен акт и а, те трябва да бъдат развивани от държавите членки. Съвсем не трябва да ги разписваме в законодателството, така че нека да сме наясно по този въпрос. Благодаря, господин Берковиц. Ще бъда много кратък, господин председател. Надявам се, че следващите няколко дни ще имаме положителен резултат. Но като оставим това на страна, Въпросът за партньорството в момента е в центъра на политиката. Благодаря на комитета, на неправителствените организации, на регионалните и местните власти за тяхната работа щеше да е невъзможно държавите членки да се справят без тази подкрепа. Аз внимателно следя темата, както в рамките на неофициалното изготвяне на договорите за партньорство, така и по отношение на работата на комисията и работата и по регламента. Благодаря. Извинявам се. Бих искала да се извиня, че не можах да присъствам още от началото на днешното заседание. Трябваше да участвам в заседанието на ЕКОН. Благодаря на колегите, които представляват неправителствените организации. Благодаря ви за това, че сте сред нас. Благодаря ви за това, че работите с нас, защото виждам, че всички колеги и докладчици високо ценят вашият активизъм и вашата активност. Вие участвате в рамките на целия процес така че всички сме наясно, че днешната ни среща няма да реши проблема. От наш опит знаем, че изслушването е много важно, но истинската работа се върши след това, когато е, влизаме в контакт индивидуално с вас. Така че насърчаваме ви да продължите да участвате в процеса по изготвяне на регламента и по привеждането му в изпълнение. Същото се отнася до разписването на съответните разпоредби в делегирани актове, актове за изпълнение или така нататък това, което не може да бъде постигнато по време на преговорите, може да бъде постигнато в последствие чрез допълнителни законодателни актове. С това бих искала да ви благодаря и да ви пожелая весели коледни празници. Сега бих искала да приканя колегите да се подготвят за гласуване. Преминаваме към гласуване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 Uh, can we... The vote is closed. Край на гласуването. Започваме с доклада на Олджих Власък, доклад за управлението на единния пазар. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ, за, против, въздържане се, приема се 3 за, против, въздържане се, приема се 4 за, против, въздържане се, отхвърля се 5 за, против, въздържане се, приема се 6 за, против. Може ли да проверим електронно? Моля, гласувайте. Приема се с 22 на 11, 7 за, против, 6 се, приема се, 8 за, против, 6 се, приема се, 9, 11 за, против, приема се, 11 проверка. So, which you want to check? Какво искате да проверим? Гласувахме 11. И според мен беше се прием. Проверяваме 11. Отхвърлен. Нищо не съм видяла. 12 за против. Проверяваме и 12. The vote is closed and it is adopted. Приема се. 13. Разделно гласуване. Първа част. За, против. Приема се. Втора част. За, против. Въздържали се. Приема се. 15 за, против, проверка. The vote is open, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се 16 за, против, въздържали се. Приема се 17 за, против, въздържали се. Отхвърля се 18 за, 18 за, приема се 19 за, против, проверка 19. Yeah, more or less, I think. 21 to 14. Yeah. 21 на 14 приема се. 20 за против проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. За. Против. Отхвърля се. 23. За. Устно към 23. Някой против. Гласуваме 23 са изменението към него. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се 25 за, против, приема се и окончателно по целия текст електронно гласуване. Моля да започнете да гласувате. Ние не 31 in favor, 2 against. 31 за, 2 против. Приема се. Преминаваме към доклад за европейския 6-месечие. Е, Томас Дойч. За, против. Първи компромис. Втори компромис. За, против. Приема се. Седмо изменение за против. Приема се. 8 за против. Приема се. 10 за против. Приема се. Устно изменение към 11. Има ли някой против него? Устното се приема. Приема се 11 изменение. 12-то разделно гласуване. Първа част за, против, приема се. Втора за, против, приема се. 13-то е, с устно изменение, някой против. Няма кой за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, приема се. 17 изменение за против, отхвърля се 18 за против. Прието 19 с устно изменение. Някой против устното няма. Гласуваме заедно с устното за против. Въздържали се, приема се. 20 за против, въздържали се, приема се. 21. Разделно гласуване. Първа част за против. Приема се втора част. За. Против. Проверка втора част от 21 изменение. Е, от, от, отхвърля се с 18 на 18. Четвърто компромисно. Приема се. Казва, не се чу какво се каза без микрофон от залата. Може ли да повторим гласуването по втора част от 21-во изменение? Електронно. Now it's, it's okay, right? So the vote is closed. And it's again 18 to 18. Да, 18 на 18. Някой се е сбегнал. Отхвърля се така или иначе. Тя гласува сега една от депутатите. Dear colleagues, I'm not blind. There was a... Не съм сляпа. Видях зелена свет, че свет на зелено тя гласува, казва председателката. Не знам за какво е това изменение, как, за какво говори, но не се приема. Четвърто компромисно, за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, приема се. Пето компромисно, за, против, приема се. И окончателен вод електронно.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 Uh, so now we go to again uh, Moica Kleva's opinion. Сега стигаме до... При, приема се различно становище. Европейски семестър за координация на економическата политика, заетост и социални аспекти. Мойка Клева Кекуш. Първо изменение за против. Приема се. Второ за против. Приема се. Четвърто разделно. Първа част приема се. Втора част за против Проверка на втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се. Приема се компромисно 2. За, против, приема се. 12 с устно, някой против устното няма. Гласуваме ги заедно. 12 за против. Приема се 13 за проверка 13 Отхвърля се 19 на 17. Компромисно 3 за против. Въздържа се. Приема се 4 компромис. Приема се Пето компромисно за, против, въздържали се, приема се. И 20-то изменение с устно към него. Някой против устното няма. За, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърлено. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. 20, втора част за, против, въздържали се. Проверка на втора част от 23-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 16. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 с устно. Някой против устното? За, против, Възражава се от проверка 26-то. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено. Много си бдителен, Ламберт. Шести компромиза против Приема се и окончателно гласуване, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за и 2 против. Сега доклад на Лена коларска вубинска за кохезионния кохезионната политика и прилагането на новата енергийна политика. Изменение едно на ИТРЕ е, за, против, е, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. Пет на Итре за, против, приема се. 29 за. Отпада. 34 за. Против. Проверка 34-то изменение. Гласувайте. Приема се. 26 на 14. Компромис 3 за против, въздържали се, приема се. 43 за, против. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Заради Тепланбер го правя. Край на гласуването. Приема се. 44 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Четвърти компромис за, против. Не мога да преценя. Проверка. Приема се с 21 на 18. Компромис 5 на следващата страница. За, против, приема се. Предложение 3 на ИТРЕ. Приема се 54 за, против, отхвърля се. 55 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим електронно. Closed. And rejected 14 to 26. Отхвърля се. 53 за. Против. Нека да проверим. Приема се 20 на 18 гласа. Предложение 6 на и 3 за. Против. Приема се 12-то предложение и за против. Приема се компромис 6. Разделно гласуване. Първа част за против. Проверка. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Измен... Предложение 7 на ИТРЕ. Само предложение. За, против, приема се. 62 за, против. Проверка 62 изменение. Yeah, it's okay. The vote is closed. Приема се. 25 на 12. 63 за. Против. Не мога да преценя. Проверка. Гласувайте. Отхвърля се. Компромис 7. За, против. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ком... Проверка ли искате? What I, yeah, it's written in such a way that I should see it. But second part of compromise seven. Трябваше да видя, че е раздел. Втора част за, против, приема се. Гел иска да проверим. Проверка на втората част. Край на гласуването. Приема се 26 на 14. Сега вече е изменение 69 за. Против. Сдържали се. Ням не. Проверка. Twenty-seven to thirteen, largely adopted. Compromise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 не, компромис 11. За против, въздържали се, приема се. 95 за против, възражали се, приема се. 98 за против. Приема се според мен, но проверка. The vote is closed. And it's adopted. Приема се. 21 на 16. 96 за. Против. Проверка 96. Приема се. 25 на 11, 99 за, против, въздържали се. Приема се 100 за, против, въздържали се. Приема се 102 за, против, от проверка. Приема се с един глас 90, 19 на 18. 104 за, за против приема се. Компромис 12. Разделно. Първа част. За против приема се. Втора част за против въздържали се. Приема се. 111 за против. Проверка на 111. Девалтис closed. Край на гласуването. Приема се компромис 13 с устно изменение. Някой против устното изменение. Гласуваме с него заедно за против. Въздържали се. Приема се. Той 17 за. Против. Проверка. Край на гласуването. Приема се 118 за. Против. Въздържа. Да проверим все пак. Мисля, че е същото мнозинство, но... Край на гласуването. Да, приема се. 119 за, против. Приема се 102... 120 за, против.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 votes. Uh, sorry, now we go 122. 122. За, против. Приема се. 123 за. Против. Проверка 123. Closed and Отхвърля се. 18 на 22. 124 за. Против.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 Отхвърля се. 126. Приема се. 13-то. Предложение и 3 назад. Против. Приема се. Сто двадесет седем. Да, отпада, да, да прощавайте, казва председателката. Е, устно към 128. Някой против? Няма. Разделно гласуване. Първа част. За, против. Приема се втора част. За, против. Въздържали се. Приема се.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 За. Против. Мисля, че се отхвърля, но Искам да проверим. Гласувайте. Closed. And it's adopted. Приема се. Vote. 134. Гласуваме за против, приема ли се, мисля, че приема се. Сега преамбил 2 за против 3 за против Отхвърля се 4 за, против. Приема се Компромис едно за. Против. Приема се. 10 за. Против. Отхвърля се. Добре, го проверка на десето, Амберт. The vote is closed and it's adopted. Приема се. 11. За. Против. Приема се, смятам. 12. За. Против. Отхвърля се. 13. За. Против. Приема се. 14. За. Против. Приема се. 15. За. Против. социалисти и либерали гласуваха. Не, човек не, не, не знае точно сега как гласувахте. 15-то електронна проверка. Видим колко струва вашата коалиция. Не, не гласувахте ли? За? Още трябва да повторим. Много сте поравно. Айде пак гласувайте, моля. Изменение 15. Всички гласуваха. Сега приключваме гласуването. 19 <laughs> на 19. Не отхвърля се. You should do more job before the vote. Amendment 16. 16 за. Против. Пак сте поравно. Проверка. The vote is open. 16. 16 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 17 за. Против. Отхвърля се. 18 за против, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, приема се. Предложение от титре. Д... само втората част. За. Против. Приема се. 4 за, против. Приема се 8 за. Отхвърля се. We check 11. Wait a second. Yeah, false. Yeah. Also false. 14 also false. false. So 9 до 14 отпадат. 15 за против, приема се. 16 за, против, приема се. И окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Това беше последното гласуване. Край на гласуването приема се с 22 на 17 гласа. С това приключваме гласуването. Mrs. Kolarska-Bobinska would like to take... Госпожа Бубинска иска думата. Да, искам да благодаря на докладчика в Сянка за компромиса и за това, че работи с нас. Благодаря и на съветниците, колегата до мен, както и другите колеги, които ни подкрепиха. Colleagues, uh, now we, we start the Уважаеми колеги, сега преминаваме към изключително важния доклад на докладчиците във връзка с триалога. Така че тези от вас, които се интересуват от станалото, могат да останат. А частното парти, което се е събрало там в края, Ламбер, you are reporting. Ламберт, сега Имаш доклад. Ще ти дам думата. So, dear, dear colleagues, I would like... Уважаеми колеги, бих искала да започнем с доклада по общия регламент Нека да чуем господин Ламберт. Добре. Както знаете, нашата политика включва различни гледища по развитието на различни сектори, като например енергийния такъв. През януари имахме време за разглеждане на четири от докладите на нашите членове. Сега да се върнем към регламента и правната ни работа. Вчера имахме обмен на мнения с министъра от Гърция от Кипър, извинете, поправя се оратора. Той беше така любезен да засегне въпроса за процеса като цяло. Всичко беше вярно, но това не беше неговата лична гледна точка, а на съвета. Трябваше да работим усилено, за да можем да го насочим в нашата посока. Не беше лесно. Имахме вече 10, 10 триалога, 11 ще се проведе тази вечер, така че съвсем не е лесно да се спечели нашата кауза. И ми се струва, че не трябва да имаме никакви ограничения. През юли имахме широка подкрепа Това беше положително. Получихме мандат. И ако искаме да имаме по-добър комитет, извинете, по-добър резултат, скоро, то тогава ще трябва на първото заседание на комисията през януари да разполагаме с целият текст. Днес обаче бих искала накратко да ви представя основните аспекти, на които се спряхме в рамките на преговорите. Днешната тристранна среща, 11-та, се надявам ще ни доведе до частично споразумение. Поне по тази част, по която работихме до сега. Стратегическото планиране. Констанца, може би е добре аз да се спра на някои аспекти, пък после да ти дам думата. Имаме двама докладчици, които участват в преговорния екип. Госпожа Хюбнер, председателя, докладчици в сянка и много помощен персонал, който денонощно ни помагаше и с нови идеи. Имахме доста натоварени работни часове, но всички свършиха отлична работа. Актуалното състояние на Да се спра на няколко неща. Първо, какво да се включи в заглавието? Как ще наричаме нашите фондове през следващите 7 години? Ако имате общ регламент, то той не говори нищо на нашите гласоподаватели, на нашите партньори. Струва ми се, че до вечера ще се стигне до консенсус относно името, което дойде от Констанца и от мен, от парламента като цяло, а именно европейски структурни и инвестиционни фондове. Надяваме се, че това наименование ще бъде прието. Говорим за политиката на сближаване от една страна, но многократно в пленарна зала и в други документи на парламента винаги сме говорили, че става въпрос за инвестиционна политика. Та, наименованието Европейски инвестиционни фондове ми се струва, че ще бъде а, добро предложение. Надявам се, че правилно сме разбрали позицията на парламента в това отношение. Много неща трябва да бъдат пояснени, например в член 2 дефинициите. Знаете какво е нашето отношение относно макрорегионалната политика. Взимат се предвиди специфичните препоръки по държави, нещо по което стигнахме до съгласие в парламента. Първото нещо, което виждате в документа, са националните реформи. Но отвъд това е необходимо да се говори и за препоръките, специфичните препоръки за държавите. Член четвърти. Относно принципа за споразумение за партньорство. В това отношение имахме доста широк всеобхватно схващане за интегрирания подход. Всъщност това дойде от съвета. А ние казахме, че не трябва да се стига до създаването на допълнителна административна тежест за компетентните органи и за бенефициентите. Доста напредък отбелязахме и в два други аспекта. Ключов въпрос беше член 5. Хиляди пъти в тази комисия съм казвал, че не трябва да се стига до повторна национализация на регионалната политика. Има фондове, които са специфични и те трябва да бъдат насочени към регионалната политика – Имахме твърд подход и искахме да имаме специфичен документ, в който регионалния комитет и местните органи да имат доминантна позиция. Но ние не разгледахме този въпрос. Сега обаче вече имаме дефиниция относно а, споразуменията за партньорство. И това ще бъде основният документ за следващите 7 години. Трябва да имаме първо позицията на регионите, на градовете, на пряко избраните органи. Всички те трябва да бъдат упоменати в текста. Това е първото условие в подхода към партньорствата. Ще се опитаме да получим максимална отстъпка от съвета и ще се опитаме да включим пряко избраните органи, регионите и така нататък. Но това са два различни слоя на подхода, който избрахме. Много е важно да общуваме през следващата година, когато ще има избори, и е важно да се придържаме към централизираните и децентрализираните органи. На второ място, прекрачихме една друга червена линия на съвета. Те не искаха а, нищо да бъде уредено относно принципа – Парламента обаче искаше да има етичен кодекс, т.е. как трябва да се държат всички заинтересовани страни. Не просто да го запишем на хартия, искахме да имаме правно вързващ документ, който да бъде включен в регламента. Съвета прие етичния кодекс. Вау! В качеството ми на водещ преговорите и докладчик в Сянка, ами, беше много добре, че получихме подкрепата на Комитета на регионите, както и на други органи. Те ни подкрепиха, така че прокарахме този аспект. И ако има нерешени въпроси, то ще ги разгледаме до вечера. Но ние ги хванахме, сграбчихме ги с този етичен кодекс. И всички казват, вау, трябва да се придържаме към този правно вързващ характер. А сега ние казваме, вижте, ние вече изготвяме конкретно споразумение за партньорство. А те казват, ако го изготвите сега, парламента приеме регламента през юли. Е, ние може да го приемем и по-рано но те се надяват, че всички регламенти, заедно и с превода и правната рамка и всичко ще се случи през юни-юли. Много държави вече са изготвили а, договорите за партньорство. Други пък а, в момента ги изготвят. И ние казваме, не трябва после да се налагат санкции, ако а, в последствие нещо се промени. Ето защо съвета прие представенето на нов документ, като съвета иска да не се стига до повторно отваряне на преговорите, защото нещо не е фигурирало в първоначалния регламент. Това означава, че съвета и комисията не биха искали да се връщат назад. Ох, аз се уморих, казва ораторът. Разбирате ме. Решихме договора за партньорство да се казва споразумение за партньорство. Договор. Може ли да имаме договор с комисията? имаме договорни партньори, ма това са институции, държави членки. Това не можеше да бъде прието. И се надяваме, че в бъдеще ще говорим за споразумение за партньорство. Констанца, спаси ме, моля те. Приключих по тази точка. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, Lambert, dass du müde wirst. Deswegen, aber ich vielen Dank, ich übernehme trotzdem gerne. Не мога да си представя, Ламбър, че наистина си се уморил. Но добре, ще се опитам да проявя въображение. А, сега бих искала да направя няколко коментара от общ характер, преди да навляза в подробности. Вчера беше добър момент да проявяваме възпитание, но мисля, че вече дойде време да говорим откровенно в рамките на нашата комисия. А истината е, че преговорите с кипърското председателство бяха наистина много трудни. Тъй като ние смятаме, че държавите членки изобщо не смятаха, че ще им се наложи да водят преговори с парламента. Те дори не са си представяли, че ще трябва да отстъпят и частица от собствения си мандат. И, и затова им трябваше малко време да осъзнаят, че всъщност ще трябва да работят за постигане на компромис. Но компромиса за съвета е нещо много различно от компромиса за нас. Ние, когато се стремим към компромис, търсим равновесие, а за съвета компромис значи парламента да приеме позицията на съвета. И за това ни отне доста време да започнем реални преговори. За целта председателството трябваше да влезе в контакт с отделните държави членки. И това беше положително, защото в противен случай позицията на парламента щеше ще да бъде силно отслабена. Повтарям, отново постигнахме споразумение по стратегическото програмиране. Постигнахме също така значителен напредък. Като положението е много различно в сравнение с тристранните преговори по отделните фондове. Тези преговори са трудни, но преговорите по регламента с общите разпоредби са много по-тежки, тъй като има редица аспекти, които съвета отказва по политически съображения, а ние пък държим за включването на някои от тези елементи. И така Ламбърт вече спомена етичния кодекс – за да продължим малко по-нататък, в членове 14 и 15 се определя съдържанието на етичния кодекс, като той на практика ще бъде представен под формата на делегирани актове. И предполагам, че тази вечер ще обсъдим отново етичния кодекс, тъй като има половин дозин различни предложения, идващи от страна на съвета и мисля, че ние парламента сме склонни да приемем предложение номер 5, идващо от а, държавите членки по време на тристаните преговори миналата сряда в Страсбург, но ако има сериозни технически изменения на това предложение от страна на съвета, това ще бъде сериозен проблем тази вечер. тъй като регионите искат да започнат да изготвят своите програми, а ние не искаме да приемем това. Искаме да приемем съществуването на кодекса за генетичния кодекс, който да е достоен за своето име, а съвета предлага да има съвместна декларация между съвета и парламента относно членове 14 и 15. Ние се съгласихме да приемем това предложение, но само ако в тази декларация се заявява, че държавите членки са готови да действат в съгласно духа на етичния кодекс при изготвянето на оперативните програми. Ще предложат тези програми възможно най-бързо на Европейската комисия. Но за момента това не се е случило. Както вече разбрахме, екипът за преговори ще се заседава отново тази вечер. Но Този текст вече беше прият и ние сме против едностранното променяне на вече одобрен текст. Това е абсолютно неприемливо и ще доведе до много сериозни проблеми. А същото въжи и за разделянето на споразумението за партньорство на две части, както вече каза Ламбърт. Съвет настояваше за това. Отначало ние бяхме съгласни това да въжи само за оперативните програми, и член 87, който ние договорихме, всъщност не изискваше чак толкова сложни преговори и не предвиждаше разделение. Ставаше въпрос за една подробност. Има отбележа, че тук постигнахме един много добър компромис за всички присъстващи страни. И това подразделяне на споразумението за партньорство не беше постигнато лесно. Всъщност договорихме се, че някои от елементите, които съвет искаше да включи във втората част, тъй като са важни от стратегическа гледна точка, ще бъдат включени в първата част Предвижда се разпоредбите от социалните фондове да се включат в първата част, а всички мерки, свързани с намаляване на административното бреме за окончателните бенефициери, всички тези мерки ви трябва да бъдат заложени в първата част. Това за нас е ясно в рамките на компромиса и мисля, че ние като парламент можем да приемем този компромис. Заявихме го и на Европейската комисия. И това компромисно решение ни позволи да одобрим изменените членове 13 и 14. Предполагам, че Ламберт ще ме допълни по останалите членове, но има едно малко изменение и трябва да бъдем много внимателни, Става въпрос относно става въпрос за прозрачността на процедурите и сътрудничеството с обществеността. Съвета трудно прие тази идея, но в крайна сметка я прие като част от стратегическото програмиране но това споразумение беше постигнато на последната тристранна среща и трябва да сме сигурни, че окончателният текст ще отговаря на това постигнато споразумение. Като изключим това, мисля, че направените изменения бяха много полезни, адаптирахме някои елементи от текста, проверихме и се уверихме, че парламента взема предвид различните структури на управление в държавите членки, било то национални или регионални. И затова ми се струва, че в крайна сметка, ако одобрим постигнатият компромисно решение, това ще бъде значителен напредък. и благодарение на този напредък регионите ще могат да започнат да изготвят своите програми, а ние ще пристъпим към следващите тристани срещи с нови елементи. Още един коментар. Не веднъж съвета искаше да премахне хоризонталните цели, но ние настоявахме за тяхното запазване поради важността им за демографското развитие, равенството на възможностите за двата пола, равенство на възможности за хората с увреждане и устойчивото развитие. По всички тези въпроси искахме хоризонталните цели да бъдат запазени, а съвета се опитваше да ги отслаби. И ние положихме големи усилия, за да ги запазим в текста – и според нас това е много важно за програмирането. Мисля, че нищо не пропуснах, нали, Ламбърт? Не. Искам само да допълня, че тази вечер се надяваме да постигнем частично споразумение. И моето предложение е Констанце да вземе думата в рамките на преговорите. Тоест не бива да допускаме допълнителни изменения в погрешната посока тази вечер. Но е вярно, мандата, който ни дадохте, ни даде възможност да започнем тези преговори. И знаем, че постигнахме до тук добър напредък и е важно да запазим набраната инерция. Трябва да продължим с тематичната съсредоточаване и социалния фонд. По преговорите за социалния фонд също се постига добър напредък. Така че наистина се стремим да запазим най-добрите елементи и да, забра... да запазим също така набраната скорост. Имаше редица продължения относно конкретното планиране, ревизиите и графика. Аз имам наистина високи надежди за тази вечер и ако постигнем някакъв напредък, незабавно ще уведомя колегите от комисията. Благодаря ви. Сега ще се обърна към докладчицата в Сянка. Елизабет Шрадър. Ивас, доколкото разбирам, за сега е доволен. Ами добре. Искам и аз да направя един коментар. Като мълчалив наблюдател на преговорите, бих искала да отбележа, че методът на работа през последните 15 дни е неприемлив. Констанц спомена този метод доста предпазливо, но аз смятам, че тук липсва равноправеност и за нас това е неприемливо че направихме много отстъпки пред съвета. А съвета се опитва да променя неща, които вече са договорени. Като, например, по отношение на етичния кодекс. Все още нямаме ясни критерии. И всеки път всъщност се предоставят текстове, които не договарят на решението, което сме взели. И фактът, че систематично се работи по този начин, т.е. че в текста не се включва това, което сме, за което сме се разбрали, е много сериозен проблем тези разлики ни се представят като проблеми в редакцията, но всъщност това са много важни политически въпроси и те винаги засягат най-важните за нас области. Както вече казах, ние се съгласихме с подразделянето в рамките на пар... споразумението за партньорство, въпреки че по принцип ние бяхме против тази идея. За нас това не е подходящият метод, но направихме тази отстъпка, за да получим други отстъпки от съвета. Но всичко, което не искахме да получим, постоянно всъщност ни се отказва по един или друг начин. И това се случва нееднократно. Споразумяхме се относно на етичния кодекс на 7 декември, след което отново се върнахме на въпрос миналата седмица – виждам текста, с който разполагаме в момента. Всъщност виждаме няколко различни редакции на текста и нито една от тях не съдържа нашите искания. Също така постигнахме споразумение за тъй наречената обща декларация, но според мен тя просто няма абсолютно никакъв смисъл. Разбирам, че комисията има своите притеснения и тя може би може да ни отговори всъщност. Но ако партньорството не дава добри резултати, в такъв случай споразумението за партньорство просто няма да бъде подписано. Това е което иска да избегне комисията но за целта тя иска да изключи участието на партньорите в правителният процес. Поне аз така разбирам текста, а това е неприемливо, защото целият период на подготовка и на програмиране трябва да се извършва в сътрудничество с партньорите. Ясно е, че в а, предишните преговори по текста винаги сме обръщали внимание на факта, че партньорите трябва да бъдат бъдат ангажирани да вземат участие във всеки един етап на програмирането. А сега това изискване се заличава, като това се представя като малки технически изменения в редакцията, но те де-факто променят целият смисъл на текста. Така че аз съм против този метод на работа. Съгласна съм, че трябва да правим отстъпки, но не съм съгласна с този метод на работа. Тоест, past постфакто да се променя текст, по който вече е постигнато споразумение. Това е абсолютно неприемливо и държа да подчертая, че ако днес не постигна споразумение по договорения вечен текст, мисля, че не можем да приемем компромис със съвета. Констант се спомена някои от въпросите, които са от изключителна важност за нашата комисия, т.е. прозрачността и консултациите с представителите на обществото. Всички тези елементи са част от нашия мандат и ни бяхме постигнали договореност, но с текста, който ни се предлага, всички тези елементи са заличени. Според мен е много важно нашата комисия да подкрепи своя докладчик и да настоява за спазване на постигнатите споразумения. Неприемливо е да приемаме този метод на работа. Олджи Власък. Uh, thank you very much, Chair. Власък. Олджи Власък. Благодаря. А, радвам се, че всички сме едини. Нашия екип в преговорите работи много добре. Разбира се, трябва да работим в дух на компромис. Не може е, да отстояваме абсолютно всичките си позиции. Трябва да правим и отстъпки. Е, и се радвам, че този принцип на партньорство се прилага добре. И ако запазим този подход, ще получим задоволяващ резултат. Аз съм доволен от нещата, както стоят до сега. Господин Мържи, благодаря. Вече сме почти на края на първата кръг преговори и мисля, че вече можем да извлечем няколко полуки. Аз напълно споделям а, гледището на колегата Власък. Смятам, че нашият преговорен екип е изключително стабилен и ние а, действаме много единно. Това е изключително важно. Успяхме да се издигнем над тесните политически интереси, които предизвикват различия помежду ни, за да бъдем едини в защита на нашите региони пред останалите партньори в преговорите. Това ни е позволява по-категорично да отстояваме позициите на парламента. Второ, ние навлязахме в преговорите с твърдото убеждение, че трябва а, да преговаряме, а, че става въпрос за преговори, което не, не въжеше за съвета в началото. А, те действаха по инерция. И постепенно в хода на преговорите съветът осъзна, че и той трябва да преговаря с парламента. И това обяснява напредъка, който успяхме да осъществим. В принципа на преговорите е, че не може да се постигне всичко и веднага. Но има пробиви по партньорските договори, по кодекса на поведение и тристранната среща тази вечер ще има голямо значение. Искам да добавя, че през 2013 година ще засегнем изключително важни въпроси, по които нашата комисия има силни позиции. А именно макроусловията, макроекономическите условия и тематичните цели. От мисля, че нашия екип трябва да устои по отношение на макроекономическите условия. Е, депозит. Трябва да отстоява единно своята позиция. А по тематичните цели се надявам, че ще успеем да запазим подобренията към текста на комисията, които са много важни, като опазването на околната среда, качествените работни места, борбата срещу дискриминацията и укрепването на капацитета на различните партньори, аспект, който често се пренебрегва, но който е от съществено значение. Това са на този етап моите коментари. Благодаря, Йоахим Целер. Благодаря. Скъпи колеги, като слушам а, повечето от вас, усещам а, обезкуражаване. Но ако погледнете резултатите, трябва да се попитаме защо тук обсъждаме тези неща и защо трябваше да бъдем толкова учтиви вчера. Съвета, който създаде всички пречки вчера, не присъства днес. То господин Мавроянис е много мил, но когато е, трябва да му е, е, заявим нашите възражения, го няма. Трябваше да сме по-експлицитни вчера, защото стратегията на съвета е, е прозрачна. Те е, залагат на времето на протакането, за да не се стигне до никъде и после изведнъж казват, е, че нямаме време, трябва бързо да се вземе решение или участвате в това, вземането на това решение или по ваша вина ще се провалим и няма да можем да ползваме структурните фондове в политиката за сближаване. И тук се питам какво прави комисията, нали? Става въпрос за три странни срещи. Комисията на наша страна ли е или прави това, което винаги е правила, а именно застава на, зад гърба на държавите членки. In den Regionen waren, und ich muss mich korrigieren gegenüber dem, was ich gestern sagte. Имаше представители на държави членки и знам, че в някои държави се отлагат е, подготвянето на програми, защото се надяват, че парламента може да внесе някои подобрения към проекто регламента. Докато в други държави членки и някои региони в тях вече са предоставили своите програми на комисията, смятайки, че от тук нататък няма кой знае какво да се промени и, и че може да се озоват в по-трудно положение. И се оказа, че гарантираните ни права на парламента от Лисаб... договор от Лисабон не се спазват. Не се иска, не се чака нашето становище и то не се включва в окончателните варианти на текстовете. Искам да разбера каква е ролята на комисията в тези преговори. Има ли други е, желаящи да вземат думата? Преди да дам е, думата на госпожа Крел и господин Ван Нистелрой. Ян Олбрихт. Не, ние вчера просто се държахме дипломатично трябва да се проявява голяма дипломатичност, но имаше и критични нотки. Аз искам да подчертая две, е, два аспекта. Първият е по-общ. Съвета и правната му служба е, обясни, че не може да се сключи договор по институционални причини. Е, господин Ван Ромпой предложи да се сключи договор между държавите членки и комисията за банките. Не знам точно. За договор ли става? Да, за договор. И правната служба ни каза, че това не може да стане. Трябва да разберем, възможни ли са или не са възможни договорите. Каза ми се, че е невъзможно, но аз не съм убеден. Второ, съдържанието на договорите за Фонда за регионално развитие си има конкретни елементи, плюс списък на градове и критерии, които трябва да се вземат под внимание. В последното предложение на съвета са дадени основните принципи за подготовка. Получили ли сте окончателния текст, защото това ще се отрази на Фонда за регионално развитие. Други коментари от колегите, ако не давам думата на а, комисията, която да бъде арбитър в този спор. Благодаря, госпожо председател. Аз ще направя общи коментари за нашата роля като комисия и после ще се спра и на подробностите, които бяха споменати. За да обобща това, което стана през 2012 година и ние бяхме изправени пред сериозни предизвикателства, цял пакет от 6 регламента. Доста напреднахме и си даваме сметка, че нещата стават спешни. Мисля, че и трите институции си дават сметка за това. Това беше споменато и вчера. И затова напредваме по-бързо в тази област, отколкото в която и да било друга. Имаше тристранни срещи по различни въпроси, които ни позволиха да отбележим а, сериозни крачки на Напред ставаше въпрос за средствата от Фонда за регионално развитие, за програмите, които се пред, представят от държавите членки и стигнахме до едно споразумение, което смятам, че ще се е, конкретизира в близко бъдеще. Имахме е, и подкрепата на докладчиците и докладчиците в сянка. Сега да се спра на ролята на комисията мисля, че сте останали все пак с впечатлението, че играем конструктивна роля. Естествено, че отстояваме нашите позиции и ние се опитваме да се аргументираме защо сме избрали точно такава позиция, но естествено зачитаме и позицията на парламента, който е, е заедно с нас съвместно законодател и трябва да променим навиците, когато а, останалите законодатели не подкрепят а, позицията на комисията, ще трябва да правим а, отстъпки. Опитваме се да сме максимално конструктивни, да намираме компромиси, за да а, сближим позицията на съвета и на парламента. Най-често става въпрос за практични предложения, за преформулиране на текста и се надявам това да е възприето правилно. Всъщност ние искаме да има едно качествено законодателство, да има функциониращи регламенти, които да могат да се прилагат лесно, да има добра правна, законодателна и подзаконова рамка, които да бъдат от полза за регионите и местните власти, така че те да могат да е, е, прилагат законодателството и основната роля на комисията е да привлича вниманието върху този факт, върху качеството, качеството на окончателния законодателен текст. По конкретните елементи на стратегическото планиране, които бяха важна съставка на усилията на трите институции през последните седмици – Естествено, ние желаем да постигнем споразумение по този изключително важен пакет документи, защото това ще донесе повече сигурност, ще поощри държавите членки да побързат с подготовката на договорите за партньорство и програмите и ще даде тласък на бъдещите преговори. Поне е, искрено се надяваме да стане така и да бъде възприят подходящия график. Заключихме, че е, предложенията за партньорски договори пораждат различия но резултата от преговорите е доведе до един по-скоро приемлив компромис и мисля, че има възможност да постигнем компромис и по кодекса на поведение. Така че мисля, че сегашното споразумение вече е добро. Естествено, както казах, и най-малкото камъче може да преобърне колата и ние напълно споделяме някои опасения, които бяха заявени през последните дни. Не трябва да се променят техническите подробности, така че това да създаде затруднения и да доведе до, до промяна на самата концепция за кодекс на поведението или да се получи неяснота, която ще доведе до проблеми на прилагането в бъдеще. Обратната сила на кодекса на поведение, това беше въпрос, който се засегна също в последно време. Комисията мисля, че кодекса за поведение не трябва да има обратна сила, защото ще влезе в сила след приемането на основния акт. И разпоредбите му не трябва да се прилагат с задна дата, защото това може да блокира действащи партньорски договори. Искам да привлека вниманието ви върху това. Е, можем да направим и декларация в този смисъл. Е, освен кодекса за поведение, има важни елементи, например член 5 от стратеги... общата стратегическа рамка. Има някои елементи, които държавите членки трябва да спазват. И един последен коментар по названието на тези договори за партньорство. Предложението на комисията е, всъщност позицията, извините, позицията на комисията е, че това не е чак толкова важен въпрос. Договорите, партньорските договори ще се приемат от комисията, т.е. Това не са договори, които се подписват от две страни. Трябва да се прави тази разлика. Тук не става въпрос за договори като договорите, за които говори господин Олбрихт и които ще се случват по различен начин. по общото споразумение Имаме известни опасения, защото има някои елементи, които не са оптимални. Би могло да се поизгладят някои подробности, но просто ми се ще да се намери съгласие по всички тези елементи, за да можем да подпомогнем държавите членки. Благодаря. Благодаря. Констанца. Благодаря ви. На въпроса за това дали да говорим за договор или за споразумение за партньорство, допитахме се до правната служба и тя ни а, заяви, че и двете форми имат правно вързващ характер. Просто всичко зависи от съдържанието, а не от наименованието. Ето защо не трябва да отслабваме а, позицията си. Бихме искали да се придържаме към термина споразумение. Вярно е, че това не се нрави много на съвета. Казахме, че можем да приемем предложението на съвета, ако той приеме да използваме договор. Защо вчера представителите на съвета бяха неучтиви? Познавате ме, аз съм прям човек. Вчера се опитах да бъда открита, учтива, защото не водим преговорите с министъра, а с Адонис. Вчера получихме отстъпки в доста отношения. Една голяма част от споразумението беше одобрена. Стигнахме до консенсус. Никога не съм мислила, че съвета ще отиде толкова далеч, за да приеме да за да приеме принципа за партньорството. Хоризонталният аспект също беше прият. Така че доста наши позиции защитихме, и в крайна сметка нещата се уредиха. Днес обаче ще се проведе последната тристранна среща по пакета от законодателни актове и се нуждаем от подкрепата на комисията, за да можем да изпълним мандата, който ни беше предоставен. Разбира се, това трябва да бъде упоменато тази вечер, за да може да изкладим всичко, да тръгнат преговорите в правилна посока. Струва ми се, че и съвета от своя страна също трябва да впише в споразумението това, което ние приехме. Вярно, че бях прекалено дипломатична вчера, но нека наричаме нещата с истинските им имена. Ако бяхме поступили друго яче, щяхме да загубим вече завладените позиции. А ако се беше стигнало до там, това само щеше да осложни преговорите за в бъдеще. Водим преговорите в светлината на мандата, който ни е предоставен и не можем просто така да променяме мнението си. Заповядай. Ян, казва председателят. Благодаря, госпожо председателка. Отказвам се от времето, което ми е отредено, за да кажа нещо във връзка с екипа за преговорите. Нещата не са много ясни. Въпросът ми беше, за споразумение ли говорим или за договор? Правната служба каза, че не е възможно да има договор между комисията и държавите членки. Другата причина, обаче, поради която няма нищо между Европейската комисия и държавите членки, е, че става въпрос за отношения с заинтересованите страни. Така че въпросът, който трябва да се зададе днес, може би е следният. Или на национално равнище имаме споразумение между партньорите или договор между партньорите, който след това се предава на комисията и комисията проверява дали договора или споразумението отговаря на правния текст. Не говорим за договор между комисията и държавите членки. Така че предложението ми е да изясните този въпрос. Много въпроси възникват в държавите членки. За договор между държави членки и Европейска комисия ли говорим или за договор между партньорите на национално равнище? Договор, който в последствие комисията одобрява. Следващата седмица ще разполагате и с кодекс на поведението. Ако този кодекс на поведението е одобрен между държавите членки, това е нещо различно от кодекс на поведението, одобрен между комисията и държавите членки. Кои са партньорите? Това не е мой въпрос. Въпросът беше зададен в работната група на съвета преди една година. Кои са тези партньори в споразумението за партньорство? по мое мнение, партньорите са на национално равнище. Те си имат договор или споразумение, което в последствие се изпраща на комисията. Може пък и да греша. Констанца. Споразумението за партньорство, дали говорим за споразумение или за договор, е споразумение или договор между Европейската комисия и държавите членки. Договор за партньорство. В английския текст можем да кажем agreement, можем да кажем и contract. Така или иначе, имаме един и същи правно вързващ характер. Много обсъждахме въпроса. На немски той дори не възниква, но а, нещата трябва да са ясни, трябва да чуем и правната служба, но така или иначе става въпрос за споразумение между държавите членки Европейската комисия. А на национално равнище първоначално разполагахме с член 5, в който се казваше, че ще има споразумение между партньорите и държавите членки на национално равнище. Така или иначе, това не беше одобрено в рамките на преговорите. Стигна се до консенсус, че ще говорим за партньорство. Ламбер да ме поправи, ако греша но при създаването на оперативната програма и при привеждането в изпълнение на тази оперативна програма, както и в рамките на управлението и на контрола, всъщност имаме различни равнища, на които се включват и партньорите. Принципа за партньорство на национално равнище не трябва последствие да бъде преразглеждан от комисията. Защото така или иначе нещата са уредени още в първоначалните преговори. Така че имаме споразумение за партньорство от една страна, като сме казали, че е много важно преговорите да се водят между държавите членки и Европейската комисия, а от друга страна имаме и оперативни програми, откъдето, където се нуждаем от максимална гъвкавост гъвкавост, която приехме в рамките на оперативната програма. Това е разумно. При положение, че принципа на партньорство се запази на национално равнище. Предполагам, че не може да ме слушате, докато си говорите. В държавите членки, пише в член 5, в държавите членки партньорите са на местно и регионално равнище, публични партньори, економически партньори, социални партньори, големи организации. Това е разписано в член 5. Там имате списък с партньорите. В целия пакет и в целия компромис винаги сме казвали, че в член 5, 7 и 8 се разглежда принципа за партньорство. описана е и процедурата. Господин Ламбер говори без микрофон. И след това го изпращате на комисията, така ли? Може ли да попитаме представителя на комисията? Казва господин Ламберт. Представителят на комисията. Не, председателката. Вижте, колеги. Нека да чуем следващия оратор. Уважаеми колеги, напълно ясно беше, че първоначално комисията изхождаше от идеята, че е на лице споразумение между държавата членка и Европейската комисия. Споразумение, в което се включват различните цели. Разбира се, имаме и представители на неправителствените организации. Ние в парламента считаме, че ако споразуменията за партньорство – се сключат между държавата членка и комисията и в тях се впишат цели, то тогава е необходимо на предварителен етап държавата членка да може да посочи своя партньор и да сключи договорни отношения с него. Там е проблема. От неправителствените организации, от регионалните власти чуваме, че Договора, който ще бъде сключен от съвета, фактически не включва партньорите на национално равнище. Да, те участват при изготвянето на оперативните програми, но а, те не могат да участват в процеса на вземане на решение. Тази идея е била отхвърлена. В Германия различните федерални единици, лендерите, ще бъдат договорни, партньор, договорни партньори, доколкото те сами изготвят оперативните си програми. Регионите имат доста силна позиция пред централното правителство, но нещата стоят другояче в други държави членки, в които регионите имат по-слаби позиции. Знам, че някои немски региони вече са изготвили програмите си и не възнамеряват да включат в тях и градовете. Така че отново трябва да подовим дискусията, за да може да се изясни всичко. Комисията иска ли да се включи в дискусията? Съвсем накратко, ако обичате, за да приключим. Съвсем накратко. Споразумението за партньорство е споразумение между държавата членка и комисията. Това е споразумение, в което са изложени основните приоритети, по които се е стигнало консенсус сред държавите членки. Включени са тематичните цели, както и други а, елементи, свързани, например, с а, хоризонталния подход, координацията между този фонд и други фондове, т.е. споразумение между държавите членки и комисията. Принципа на партньорство всъщност посочва начина по който държавите членки трябва да изготвят и да приведат в изпълнение програмите и плановете за партньорство. Има различни категории Включват се публични, регионални, градски власти, социални партньори, економически партньори, представители на гражданското общество. Всички те трябва да участват в процеса на равнище държава членка при изготвянето на споразумението за партньорство и при привеждането му в изпълнение, както и при изготвянето на различните програми. Относно начина по който трябва да се организира този принцип на партньорството се определя в кодекса на поведението. Ламберт, още нещо ли искаш да кажеш? Нали каза, че си уморен? Да, но остана да изясним още нещо много важно. Относно ролята на комисията. Първоначално си мислих, че съвета очаква да получи на 100% всичко, което поиска. Комисията не искаше да изложи позицията си през последните месеци. Комисията искаше да се стигне до компромис. Така че нещата първоначално бяха блокирани, тъй като съвета се придържаше към неговата си позиция. И така излязахме с, партньор... с споразумението за партньорство. В текста, разбира се, е ясно, че член 5 определя споразумението за партньорство. И там разглеждаме всички децентрализирани органи, които се обхващат. Но не може да имаме два различни документа. Трябва отново да погледнем член 5 и да видим какъв е статута на тези органи. Той е много добре определен. Трябва да помислим и как в следващите месеци да подходим към текста, който ще одобрите тази вечер. Беше зададен въпрос и за градските райони. Ако ги включите в споразумението за партньорство, то тогава ние казваме, че принципа за определяне на тези градски райони – е свързан с устойчивото им развитие. Ние гласувахме точно в тази посока. Не се придържаме към някакъв списък. Така че да. Все още се надявам да стигнем до добър резултат тази вечер, но ще бъде трудничко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 Благодаря ви. С това приключвам с тази точка от дневния ред. Благодаря на всички взели участие. Остават някои две точки в дневния ред, но преди да преминем към тях, бих искала да ви осведомя за решенията взети с нощи от политическите координати относно незаконодателните становища, относно културният и креативен сектор. Становището е за ЕКР, за морския транспорт на ЕН... за НЕБ, повторната индустриализация на Европа отива с социалистите и демократите. Обсъдихме също така и докладите по собствена инициатива и взехме две решения. Първото е по предложението на НП ще има доклад по собствена инициатива относно въздействията на бюджетните ограничения относно и тяхното въздействие върху местните регионални власти социалистите демократи предлагат въпрос с енергийната ефективност в сектора на заградния фонд. Предложението идва от социалистите демократите. Групата на зелените и обединената левица също ще направи своите в писмен вид своите предложения, които чухме вчера в устен вид. Относно външните проучвания от подизпълнители, решихме да, поръч, да Получиме получване относно принципа за партньорство в рамките на настоящата регулаторна рамка. Също така, координаторите ще трябва да вземат решение относно конкретните дати за посещението на делегациите на нашата комисия до година. Вече горе-долу решихме къде ще са делегациите и през кои седмици ще бъдат посещенията, но сега трябва да, да решим конкретните дати. Още две съобщения. Едната е на две точки дневния ред остават на Ян Олбрехт относно плана за финално развитие преговорите и от господин Виктор Бущинаро за състоянието на преговорите по социалния фонд. Ян, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, преговорите за Фонда за регионално развитие зависят от преговорите за регламента за общите разпоредби и за това днешната тристранна среща по регламента за общите разпоредби е толкова важна. Ще бъде само няколко неща. На първата тристранна среща постигнахме споразумение относно приложното поле и териториалната и включването на градската среда в териториалният обхват, но все още очакваме третата версия, т.е. третата колона на текста от съвета. Комисията вече изготви своята част. Втората среща беше посветена на тематичното съсредоточаване, но на практика от съвета не искаше да се споразумее окончателно по нито един от този елемент и преди да е постигнато споразумение първо по аргумента за общите разпоредби и второ относно многодишната финансова рамка. Защо? Защото първо се поставя въпроса за категоризацията на регионите и в частност проблема с преходните региони. След че говорим за най-слабо развити райони и за по-развити райони. Въпросът е ще съществува ли категорията преходни региони или не? Както знаете, в последното предложение относно годишната финансова рамка господин Ван Ромпой включи и преход, категорията преходни региони. Така че може да си представим, че в окончателната котия за преговори ще има категория преходни, периоди, преходни региони, които ще бъдат на държавите членки. Въпросът е, кои точно региони ще попаднат в нея, какви средства ще се отделят за тях и как точно ще се определя допустимостта за този вид региони. Ние в Европейския парламент предлагаме да има три вида региони по-слабо развити, преходни и по-силно развити. Няма да обсъждаме конкретните размери на средствата, това не е нашия проблем, но ще обсъдим различните видове тематично съсредоточаване. Тук също предлагаме три вида. А не както предлагат комисията и съвета, два вида. Предложението на комисията е преходните региони, по-силно развитните региони да се третират по един и същи начин. Но не искаме да има различно отношение. Така, например, се предвижда различни равнища, 50% за най-слабо развитите, 80% за най-силно развитите, ние предлагаме 60% за преходните, там където комисията предлага 80%. Ето защо аз предлагам трите тематични съсредоточавания да, да оставят възможности за евентуално създаване на четвърто. Ние предлагаме четвъртото да остане отворено. Става въпроса за териториалното сътрудничество. Това беше искано направено и от а, НПО днес. Тоест, ако а, четвъртата тематична цел или тематично съточаване транспорта, то всички средства ще отидат за транспорта. Ето защо трябва да обмислим каква ще бъде пози... позицията ни по този четвъртен елемент. Трябва също така да сме наясно каква е позицията ни относно тъй нареченото постепенно а, заличаване. Ако няма преходни е, региони, ще остана всъщност една категория от региони, които са преминали от най-слабо развитие към по-силно развитие, които биха попаднали в а, тази категория на преходни региони. Тук има много силно устояване на позиция в страна на комисията и на съвета и ви предупреждавам, че преговорите ще бъдат много трудни. Имаме и проблем, е, известен проблем с енергийната ефективност, но почти всички са съгласни всъщност с увеличаването от 6 на 15% и до 22% за не-развитите региони. Така че всъщност проблем няма. Поставя си въпроса как ще се, какво ще се случи специалните помощи за най-отдалечените региони. Но тук дискусията се води главно между комисията и, и съвета, т.е. комисията и държавите членки. В заключение ще кажа първо, че в момента изчакваме четвъртата, третата колона, извинете, Относно градската среда, чакаме също така и решение за тематичното съсредоточаване, но мисля, че докато не се приключат преговорите по регламента за общите разпоредби, съвета няма да се съгласи да започне преговори по тези елементи. А на Костанце мога само да кажа, че се надявам ирландското председателство да, се, да бъде толкова компетентно, колкото беше Адонис защото за него може да кажем всичко, но не и че му липсваше професионализъм. Вярно е, че самия метод на работа беше малко труден, но трябва да бъдем откровени и да признаем, че кипърското председателство наистина доказа много високо равнище на професионализъм. Благодаря ви. Мога да дам още една по една минута за допълнителни коментари по доклада на Яна, ако някой иска да се изкаже. Изглежда никой не иска. Европейската комисия също не иска думата, така че даваме думата на Виктор Бощинаво. Благодаря, госпожо председател. До сега сме провели само една среща, тъй като съвета много късно изготви своето предложение. Но преди да представя случил съм тази среща. Първо държа да благодаря на комисията за нейната готовност за сътрудничество. Имахме отлична подготвителна среща преди началото на тристаните срещи, която много ни помогна. А сега по съдържание на тристранните преговори, като цяло съм доста доволен от постигнатото. Преговорите ни бяха много трудни, но все пак постигнахме доста добри резултати. По най-важните въпроси ще си позволя да кажа няколко думи. Ключовите елементи първо инвестициите в околната среда. Споразумяхме с Европейската комисия да направи предложение, с която да се посочат европейск... енергийната ефективност и а, връзката и с борбата срещу изменените в климата и преминаването към економика. Вторият елемент беше препратката към инструмента свързване на Европа, тъй като ще има изрично прехвърляне на средства от Кохезионния фонд към тази, този инструмент. Съветът заяви, че не разполага с мандат за това, но ние настояхме, тъй като имаме много ясен мандат от тази комисия, получен през месец и юли. И според нас в регламента за кохезионния фонд трябва да се спомене е, механизма свързан на Европа, тъй като той засяга пряко този регламент. Разбира се, трябва да изчакаме споразумението по годишна финансова рамка, тъй като то ще има много голямо въздействие. Също така да решим да се изключи не само изваждането от е, употреба, но и изграждането на нови атомни централи. Това беше също прието по разпоредбите за изключване на някои от разпоредбите, които влизат в териториалното сътрудничество, като например отоплението и когенерацията могат да се включат с изключение на някои специфични форми. Това също беше заложено в предишното ни споразумение, когато те надхвърлят 20 мегавата. Но имахме и проблеми, отново ще се върна на него. Имахме, говорихме за инвестиционни приоритети, които засягат кохезионния фонд. Става въпрос, разбира се, за прословичи член 3. И накрая възможностите за използване в възобновяеми и източници в жилищата. Направихме също предложение като съвета. И тук позициите ни почти напълно съвпаднаха. По член 3 инвестиционни приоритети съвета ще направи предложение, вероятно с различна редакция, но със същата цел, а именно малките и средни предприятия трябва на първо място да се възползват от подкрепата за енергийна ефективност, но сега има споразумение и относно Натура 2000. Най-важният проблем, основният ни проблем, както вече казах, е, че и съвета, и комисията се противопоставят на предложението за инвестиционни приоритети, свързани с енергийната ефективност, централизираното отопление и други. Те са против, защото според тях, ако се включи това изискване, ще се затвори вратата за други инвестиционни политики, които не са а, упоменати изрично. Но това за нас не е напълно утоп приемливо, защото ние искахме отоплението и електроцентралите с когенерация да бъдат ясно поменати като инвестиционни приоритети, не просто някакви приоритети. В тази, в тази гледна тази насока проведох двустранни преговори и всички повторих а, своята подкрепа за идеята, затова много ще държа на тази наша позиция. Освен това искам да спомена още една идея, прията от всички страни, а именно да има едни същи разпоредби в фонда за регионално развитие и кохезионния фонд, когато се споменават въпроси, свързани с енергийната ефективност за жилищата, и е, високоефективните електроцентрали с когенерация. Това е много важно, за да има ясна съгласуваност между двата фонда, когато се работи по едни и същи теми. И последният ми коментар. Според мен съвета се противопоставя на идеята за отоплението въпреки, че някои държави членки вече все по- и повече променят своята позиция и са за благодарение на резултатите от нашите първи тристанни срещи. И отново повтарям, че за нас, за нашата комисия, този приоритет е наистина много важен. Благодаря ви. Само един малък коментар, показаното от Виктор. Трябва да вземем предвид и факта, че когато държавите членки ще разполагат вече с националните си пакети от средствата, може би ще започнат да променят някои от приоритетите си и вероятно ще получим уточнение за позициите им по редица приоритети. А, по въпроса за Ян за преходните региони, Николас, може би ще ме поправите, ако греша, но ако не се лъжа, а, всъщност скобите отпаднаха при последната котия за преговори, т.е. ясно е, че ще има преходни региони, но разбира се, няма окончателно споразумение. Някакви коментари към Виктор? Да. Имам въпрос всъщност. Какво се случи с списъка от проекти? Приложение ли ще бъде той? Ние не сме гласували за подобно нещо. Мисля, че само Комисията по транспорта гласува за настояването за този списък с проекти. Защото ако се създаде в момента свързване на Европа, си задаваме въпроса какво ще се случи. господин Буштинаго, тук не е момента да се споменава списъка с проекти в регламента за Кохизионния фонд. Кохизионния фонд ще бъде засегнат, ако се създаде този проект, а отделно Кохезионния фонд ще има свой собствен списък с проекти. Това беше проначално предложение на комисията. След това забравих да кажа, извинете, вече, секретарята вече изготви подробен доклад от първите странни преговори, който иска, може да се запознае с него. Председателката. Искам също да уточня, че на снощната ни срещна с, с ирландското председателство беше заявен много силен ангажимент от страна на ирландското председателство да се завършат преговорите, особено по отношение на регламента за общите регламента. Това означава, че до февруари-март ще те гласуваме около 90% от договореното. Така че при това положение ще имаме шансове наистина да, да завършим цялостния процес преди лятото. Добре. Ами, ако няма други коментари по тази точка от дневния ред, бих искал да закрия заседанието. Ще ви а, информирам, че следващата ни заседание ще бъде ден и половина на 23 24 януари. Има също така и редица дати, определени от договорени с Ирландското председателство за тристранни срещи. Ще има много срещи още през януари. Желая на всички ви весела коледа и успешна нова година! Благодаря ви, благодаря и на преводачите.